Mes chers collègues, nous voici réunis en commission. Уважаеми колеги, започваме съвместно заседание на комисиите по бюджет е, и бюджетен контрол. Е, ще обсъждаме опросяване на финансовите правила. Тази, това съвместно заседание има за цел да продължи с разглеждането на предложението на Европейската комисия. Предложението ни беше предоставено през ноември. Предложение за финансовите правила, приложими към общия бюджет на Съюза. Застанието ще протече в две части. Първо представяне на проекта за доклад от двамата са докладчици Инга Гресле и Ричард Ашвард след това ще има размяна на мнение в присъствие на Европейската комисия и на Сметната палата. Втората част ще започне от 3 е, часа. Това ще бъде семинар, е, по време на който ще изслушаме Сметната палата е, и ще разгледаме специфични теми, свързани с управлението. Сега няколко процедурни правила. Доклада ще се приеме през май. Срока за внасяне на изменения е 6 април 12 часа на обяд. Двете комисии по становище вече са разгледали първия проект за становище е, и е, ще представят е, окончателния си текст. Пет от тях са подпомагащи по член 55. Става дума за Комисията по селско стопанство, Реджи, Емпъл, Транси и Итре. Нека да напомним, че докладчите в сянка, назначени от комисиите, са Владимир Манка за социалистите и Инес Саяла Сендър, За НП това са Петри Сарвама, за Алде Неджмия Ли, за Зелените и Индрек Тарант и Барт Стайс, за Обединената левица Елия Риада и за СПД Марко Вали. Предлагам ви най-напред да изслушаме двамата са докладчици с председателката. Заповядайте. Благодаря. Искам да поздравя а, нашите колеги от а, Комисията по бюджети. Аз съм а, докладчик от името на Комисията по бюджетен контрол а, от много години и за това доста добре познавам а, темата. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Всички ние трябваше да бъдем а, усърдни. А, това въжи и за бъдеще, защото комисията е предложила много изменения, преработила изцяло текста, без от новото предложение да става ясна причината за това. И това, което за мен беше много трудно, е да сравня стария и новия текст и да си представя причината, поради която а, старият текст е отпаднал в новото предложение. Освен това, комисията направи следното. Събра два панела за надзора на данните и друг. Ние предлагаме тази промяна да бъде оттеглена. Европейската сметна палата е на същото мнение, защото трябва да бъде запазена независимостта на европейските институции и органи. А, имаме около 200 различни изменения. Большинството от тях са чисто технически. А, някои от а, тях касаят освобождаването на неизползвани бюджетни а, кредити, например. А, всички а, изменения, които касаят прехвърляне на правомостия от нашата комисия към а, а, Европейската комисия. А, искаме да се а, оттеглят. Обсъдихме това с секретарията, докладчиците в Сянки, Сянка а, не смятам, че имаме право да се отказваме от първомощия на парламента, защото отговаряме и за ините поколения евродепутати. А, правомощията на парламента, въпреки че се тълкуват различно от различните а, колеги, а, се използват а, и предложението на комисията не улеснява живота ни. А, това касае и друга част от предложенията на комисията за упростяване. Не се разбира точно за кого нещата стават по-прости. Често пъти за Европейския парламент нещата се осложняват и тези предложения за изменения искаме да бъдат отхвърлени. Една част от тези изменения касаят делегираните актове. Отпаднали са и редица правила, които са важни за управителите на европейски програми. Според нас, колкото по-конкретни са опътванията, толкова по-малко недоразумение може да има не разбирам защо редица правила за конкретното изпълнение на програми са отпаднали, без да се посочва конкретна причина. А, така че сме се опитали общо формулирания текст на комисията да го направим по-конкретен, за да могат изпълняващите органи да си вършат по-добре работата. А, по отношение на корпоративното спонсориране и прозрачността, а, сме направили предложение, А, предлагаме също така да имат отделни органи и служби възможност да възлагат задачи в рамките на споразумение за услуги. Опитваме се да прецизираме правомощията на разпоредителите с бюджетни кредити да, да бъдат по-ясни. Укрепили сме ориентирането към резултатите, както по отношение на изпълнението на бюджета, така и по отношение на оценката. Спомняте си, че вице-председателят Георгиева каза, че преразглеждането на финансовия регламент трябва да засили съсредоточаването върху резултатите. А, ние сметнахме, че тази идея на ориентацията към бюджета е недостатъчно застъпена в предложението, така че сме предложили изменения в тази посока. След много обсъждания с докладчиците в Сянка, решихме предложението на Комисията за създаване на доверителни фондове да бъде все пак ограничена от по-строг парламентарен контрол. Аз смятам, че а, там, където има доверителни фондове, а, те трябва да подлежат на някакъв контрол, така че а, предлагаме това. Включихме много предложенията на Европейската сметна палата. Ще чуем техните предложения по време на нашия семинар, като например създаването на аудитираща комисия. Има правила за финансовите инструменти. Според нас трябва да се отдаде предимство на онзи инструмент, от, по който идва най-голямата а, сума от финансирането. Ако, например, имам 50% безвъзмезни средства и 10% финансови инструменти, то трябва да въжат правилата за безвъзмезните средства. Ще призная, че не знаем какво ще е последицата от всички тези изменения, но се основаваме както на резултатите от триалога, така и върху досегашната работа на комисията. Насочват се средства от споделеното управление на по-високо ниво. Искаме тук парламентът да одобрява това а, средства, отпаднали от другите фондове, а, се предлага да се прехвърлят в фонда ЕФСИ и ние сме против това. Структурните фондове имат а, задача различна от тази на а, Европейския фонд за стратегически инвестиции. А, така че на практика предимство имат а, разпоредбите, свързани с структурните фондове. Ние сме за кръстосаното използване и признаване на одити с допълнителна възможност за проверка. Става дума за това, че комисията хармонизира своето финансиране с други спонсори. Това на практика отпадна, но а, във, всеки случай трябва да е ясно какви парични потоци засягат парламента и кои Европейската комисия. и едно единствено изречение, според мен, не е достатъчно за внасене на яснота. Искаме разпоредба, която да забранява фирмите почтенски кутии. Тази идея за създаване на един рамка за така наречените а, смесени дейности. А, искаме а, да зависи от преобладаващия използван финансов инструмент или начин на финансиране. Готови сме да дадем предимство на размера на организациите и размера на финансовите средства. Срещнах се с неправителствени организации наскоро и можем възоснова на този разговор да прецизираме нашето предложение. Също така имаме предложение по отношение на сроковете. Искам да благодаря на колегите, с които работихме. Има редица неблагодарни задачи и, и комуникацията с съвета, например, е част от тях. Очакваме мнението на съвета защото те също трябва да се изкажат преди да се обсъди този финансов регламент в, по време на триалога онова, което ми се искаше е да допринесем за упростяването действително за бенефициентите, да направим по-малко изменения. За съжаление, предложението на комисията не постига тази задача. Свършихме доста работа, вложихме много усилия. Това беше от моя страна. Господин председател, бих казала сега, че трябва да дадем на с докладчика думата. Благодаря, госпожо Греслер. Вие сте в известен смисъл памета на финансовите правила. И вашите думи ни потикват да се обърнем и към комисията. Не знам какво мисли господин Ашвард. Сега вие имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на съдокладчика, тъй като тя каза това, което аз исках да кажа, с което леснява задачата ни. По принцип ние приветстваме насоките и много от предложенията на комисията. Ако тези промени имат за цел да намалят бюрократичната тежест и процента на грешките, и ако имат за цел да улеснят по-лесен достъп за инвеститорите, Доклада не може да не се приветства. Има няколко области, които представляват за мен интерес. Първо, оценката на въздействието. Съжаляваме, че няма достатъчно ясна разпоредба за оценка на въздействието и това в противоречие на междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Така че въведахме част от това в доклада. Инге а, говори за изграждането на култура на изпълнението. Помните, че това беше много важен а, проект за бившия комисар по бюджета. Когато започнем да анализираме детайлите, виждаме, че има противоречие между бюджет основан а, на изпълнението и опростяването, когато, защото когато започнат да се определят критерии за изпълнението, нещата съвсем не се опростяват а тъкмо обратното. Аудиторите биха проявили много голям интерес към критериите за изпълнение и към измерването им. По въпроса за принципа без печалба, не искаме упростяването да не подкопава някои отдавна установени бюджетни принципи. Разговаряхме по този въпрос с колегите и докладчите в Сянка и не сме убедени от предложенията, направени от комисията. Ето защо въведахме отново някои елементи и очевидно предстоят а, дискусии. Сега по вътрешната процедура за одит ние разчитаме на Сметната палата за тяхното мнение и смятаме, че има нужда от ясни правила за това как се учредяват тези органи, какъв е съставът им и каква е процедурата за последващи действия. Последното, на което искам да се спре, е свързано с процедурата за отчетност. Разговаряхме с Сметната палата по този въпрос. От доста години насам ме занимава въпроса за това, че одитът не трябва да е само декларация за спазване на изискванията. Искаме в този доклад да бъде полезен за депутатите. И затова предлагаме Сметната палата да излиза с единен консолидиран аудиторски доклад – Интересуваме се от общ обзор върху държавните разходи и обща прогноза за цифровото изражение на нередностите. Така че извършена е огромна работа имайки предвид по-конкретно и графикът, който е доста е, сгъстен, но приветствам становищата на присъстващите тук. Bien. Merci, monsieur. Чудесно, благодаря господин Ашвард. Двамата с докладчици представиха същината на своите становища по този проект за упростяване на финансовите правила. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка, господин Сарвама за НП. Благодаря, господин председател. Най-напред Искам да благодаря на двамата докладчици на комисията за огромната им работа, за, както знаем, бюджета и неговото оползотворяване има огромна роля за бъдещето на Съюза. Няма да се спирам на общи разсъждения, а на конкретни въпроси. Приоритетите, както ги виждаме ние за преразглеждането, са първо упростяване. Искам да посоча също така упростяване а, на процедурите за получателите. Второ, да се разчита на одита е, има съгласие между нас и Сметната палата и докладчиците са съгласни с това. Трябва да вървим е, към единна процедура. Сега нека да навляза в малко повече подробности. Номер 3. Бюджет основан на изпълнението. Знам, че Задачата е сложна, но си мисля между нас може би има съгласие за това, че ако искаме бюджета да бъде ориентиран към постигането на конкретни резултати. Ако това действително е така, Искам да успоря част от казаното на господин Ашвард. Може би ме обзел твърде силен оптимизъм, ако обаче искаме да действително да работим по това уравнение, ако искаме да постигнем и упростяване, и е, бюджет ориентира в по-голяма степен към резултатите, е логично да се стремим към намаляване е, на критериите, свързани с е, разходите. Ето тук уравнението става интересно. Нека да добавя също така, че разбирам, че ако се съобразим с предложението на комисията за премахване на цели части от финансовите правила. А, нещата няма да се улеснят, а ще бъд създадат допълнителни проблеми. Ако обаче се съсредоточим върху ограничаване на значението на критерия разходи в финансовите правила, да речем извадим две лъжици от него и добавим няколко лъжици, ориентираност към резултатите. Това е... В тази посока вървят моите мисли. Да, знам, че е, уравнението е трудно и аз нямам отговор е, на задачата. Имам е, два въпроса към комисията и сметната палата. Присъства ли сметната палата? Присъства. Защо няма дефиниция на резултати е, или крайен продукт? Както посочва Сметната палата в своето становище, е, има ли Сметната палата предложение за дефиниция? И комисията защо не предприема в по-голяма степен подхода, ориентиран към риска? Ето пак се връщам на уравнението извадим няколко лъжици от определена съставка а, и слагаме друга. Сега давам думата на господин Владимир Манка. Искам да благодаря най-сърдечно на двамата докладчики, докладчици. Знаем, че процесът а, върху, на работата върху това досие е, е бил много времеемък, много трудоемък. Не знаем и до сега какви биха били последиците а, и ефекта от а, предложението на комисията а, или какви ще бъдат ефектите върху нашите докладчици това преразглеждане се различава от предишните. С предложението на комисията с един документ се променят 15 законодателни акта. Нужно ни е повече време, за да разгледаме подробно а, предложението и да стигнем до разумно решение. Не знам дали можем да преместим вземането на решение, да удължим срока за това да излезем с становище. Не бихме искали средствата от Хоризонт 2020 да бъдат пренасочени а, да не бъдат прехвърлени в а, Фонда за стратегически инвестиции. Комисията Агри също е против. Не знам дали ще се справим в този срок. Комисията АФЕТ също направи своите бележки а, по предложението на комисията. Държавите членки очакват от нас програмата да започне да действа от 1 първи. Същото очакват и а, бенефициентите. Тези а, средства са предвидени за тях и те очакват от нас добри резултати. Защото ако предпоставките са добри, а, това ще бъде благоприятно и за резултатите. Комисията по регионално развитие също не иска смесването на структурните фондове с фонда за стратегически инвестиции. Не знаем и какво ще означава FC2, за да преценим дали има допирни точки и възможности за прехвърляне. Господин Олбрихт подкрепи това мое мнение. А именно, че използваме средства от структурните фондове и ги насочваме към вече доста богати региони но структурните фондове всъщност трябва да се прилагат в региони, които имат по-голяма нужда. Така че дефиницията, която сега разполагаме за фонда за сближаване, за средствата, отпускани по него, не е ясна дефиницията, кои региони са по-нуждаещи се от други, за да могат средствата да бъдат насочвани правилно. Много се радвам, че на днешното заседание присъства и Европейската сметна палата. А, ние прочетохме техния доклад и сме а, съгласни с а, изложената информация. А, очаквам с нетърпение и нашият семинар, за да се запознаем и с други гледни точки. Интересувам се също така от мнението както на Сметната палата, така и на комисията по а, нашия проекто доклад. Ако се върнем към досегашните разпоредби няма да постигнем опростяване. А, не бива да се отказваме също така от правомощия. А, трябва да се опитаме да постигнем всичко заедно и много се, много се интересувам от мнението на комисията. Благодаря, госпожа Аяла Сендер не е тук. Мисля, че и господин Неджмиели не е тук. Индрек Тарант. Той също не е в залата. Барт не е тук. Госпожа Нириада Марковали. Вали Е, с това мисля, че приключихме с всички докладчици в сянка. Господин Ван Декам под името на комисия Тран. Благодаря ви, господин председател. За мен е чест, че съм докладчик. Съгласно член 74 от името на комисията по транспорт. Аз имам становище по докладите на колегите. Първо, разбира се, трябва да благодарим на госпожа Гресле и господин Ашфорд за техните усилия. Надявам се, че финансирането и на транспортния отрасъл ще спечели. Имам коментар по изменение 4 изменение 5 на госпожа Гресли. Всъщност неофициално ние вече сме обсъждали тези изменения с нея. Ако погледнете изменение 5, ще видите, че там се казва as well as commercial finance institutions and investors. Тази формулировка, трябва да кажа, малко ни притеснява. Не смятаме, че трябва да се блокират средствата към частния сектор. По-скоро комисията тук не иска да отговаря за управлението на тези средства и аз съм съгласен с госпожа Гресле. Бихме могли обаче да улесним достъпа на частния сектор до тези фондове. Бих искал госпожа Гресле да помисли отново да включи тази фраза. Благодаря. Благодаря ви за наблюдението. Господин Фернандес. Благодаря ви, господин председател. Аз също искам да поздравя и двамата докладчика. В комисията по бюджети имаме наистина добра гаранция, че техническите въпроси са изчистени от докладчиците. Според комисията по бюджетен контрол, това е много важен доклад. Ние сме съгласни, че трябва да се намали бюрокрацията, да има упростяване. Наистина трябва да вървим точно по този път. Но също така трябва да настояваме фондовете да се използват максимално добре, с максимална прозрачност. Чух казаното за стратегическите фондове и за структурните фондове – Трябва да имаме предвид, че държавите членки използват структурните фондове съгласно партньорските споразумения. Те се опират на кохезионната политика. Ние не можем да ги спрем. Има и още нещо, което е важно. ЕФСИ, както и някои други финансови инструменти, не би трябвало да се съревновават с кохезионните фондове. По-скоро подходът трябва да е обхватен. Ще ви дам пример. Имате проект. Той трябва да получи инвестиране. Една част може да дойде от структурните фондове, а друга част да се финансира чрез финансови инструменти като EFSI или други Имаме държави членки като Португалия, където структурните фондове, фондовете за социално сближаване биха могли да се използват за изграждането на инфраструктура. или за укрепването на човешкия ресурс в дружествата. Но пак казвам, фондовете могат да се използват едновременно, да работят заедно. Кохезионния фонд, например, заедно с ЕФСИ по плана Юнкер. Всъщност е, има нещо, което трябва да изясним. Ако погледнете дефиницията на ЕФСИ, Европейския фонд за стратегически инвестиции, може малко да се объркате, но най-важното там е допълняемостта, а именно ЕФСИ да финансира това, което не може да се финансира по структурните фондове. С други думи, да има взаимодействие и съгласуваност. Примерно имате фондове за изграждане на сграда като нашата. Вие ги използвате за една част от сградата, друга част се покрива от FC. Двата фонда работят заедно. Това е много важно. Взаимодействието всъщност означава, че се изпълняват задачите и на политиката за сближаване и на ЕФСИ. Ясно е, че политиката за сближаване има съвсем ясно разписани цели, но те трябва да бъдат налагани. След това, като говорим за инвестиции, пак казвам, може да имаме един проект, който се финансира по структурните фондове, друг по ЕФСИ, може да има и трети проект – където се използват структурните фондове, политиката за сближаване и друга част се финансира от ЕФСИ. В моята страна, в Португалия, има 150 милиона структурни фондове за социалната област. Това е сумата, тя не е голяма. Следователно, ако искаме да направим нещо повече, ще ни трябва допълнителни средства. И е, точно тук може да се включи ЕФСИ. Нека, разбира се, да отчетем, че ЕФСИ не може да замени политиката за сближаване, но със сигурност може да помогне за подобряването на проектите, които се изпълняват по тази политика. И мисля, че в финансовия регламент трябва да се отчете точно това взаимодействие за подобряването на проектите. Благодаря. Господин Обрихт. <coughs> Euh, euh, euh, Благодаря, господин председател. Исках да се спра на две от предлаганите изменения. Приветствам изменението с номер 109. Имам предвид и казаното от господин Фернандеш. Това е изменение за заличаване – Има се предвид частта за ресурсите, разпределени на държавите членки. Мисля, че предлаганото в изменението е много добро. Вече имаме различна формулировка. Като на държавите членки се дава възможност да бъдат по-динамични и по-гъвкави а не да има прехвърляне от една политика към друга. Има още едно изменение, което ми се струва интересно и важно за нас и тук се обръщам и към докладчиците. Е, в изменение 20 се споменава резерва за кризи, с който разполага Европейския съюз. Ние го имахме, но вече го нямаме, тъй като беше отхвърлен – може би тук става дума за намерение в регламента отново да се включи такъв резерв или да се дефинира. Не знам, аз отправям въпрос. Благодаря. Господин Колмел. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря най-сърдечно на двамата са докладчици. По досегашната работа се вижда, че е вложен много опит и всичко предложено е приложимо. Искам да подчертая още веднъж, че трябва да сме абсолютно наясно с следното. С всеки следващ инструмент за финансиране, с всяко правомощие, което искаме да имаме като Европейски съюз, нараства сложността. А когато тя нараства, нараства и непрозрачността, както навътре, така и навън. А, самият аз не мога да разбера всички разклонения на финансирането и сложността е много голяма. Така че трябва да сме наясно и да се погрижим да има ясно разделение. Някои мерки, макар и косвено, могат сега да се финансират по различни програми. И трябва да се попитаме дали, ако си поставим цели, свързани с тези мерки, ще ги постигнем по този начин. Както колегата Фернандес каза, искаме да финансираме строежа на една сграда и искаме това да бъде една мярка и един проект. Ако обаче разбием този проект на вътрешно обзавеждане или организиране на тържество по пускането на обекта в експлоатация, всички ще загубят а, общия поглед и ще настъпи или ще създадат предпоставки за объркване. Така че аз смятам, че когато Европейският съюз се намесва, трябва да има ясни критерии и а, да се действа само по тях да няма различни дефиниции за критериите. В противен случай просто само ще местим средствата на място на друго и няма да има прозрачност. Благодаря. Благодаря. Наистина стигаме до съвсем практичните въпроси. Аз трябва да кажа, че преди съм призовавал за европейски кредити, ние трябваше да мъчим проектите, така че да отговарят на данните по програмите. И в крайна сметка нищо не се променяше. Тези програми бяха твърде сложни. Но това е слабостта на демокрацията и точно с това трябва да се борим ефективно. Мисля, че с това стигаме до края на изслушването. Тъй като Сметната палата ще вземе участие в семинара, може би не е необходимо да им даваме непременно думата. Вие искате да отговорите на колегите, така ли с господин Ашвард? Бихме искали да приключим тази първа част от заседанието ни около 15 часа. Ah. Желаете да отговорите на колегите. Господин Съврама, ако разполагаме с мнение, с време, извинете, е хубаво все пак да чуем отговорите на нашите въпроси. Yeah, да кажа на колегата Фан Декамп за измененията 4 и 5. Разбира се, целта е да се привлече частен капитал, но управлението на публичните организации трябва да се запази. Ако искаме друго тълкование, трябва да преработим измененията, но това беше целта на нашето изменение. По отношение на структурните фондове и на ЕФСИ, искам да кажа, че водихме дебат по този въпрос. Всъщност, основанието, т.е. документа, който е в сила, е регламента за ЕФСИ, а не финансовия регламент. Самата аз нямам мнение по този въпрос. Просто трябва да внимаваме, защото Сметната палата каза, че ако го направим, можем с подобно решение да изместваме функции от многогодишната финансова рамка. Така че тук трябва да внесем повече яснота. Предлагам да дадем думата на комисията на господин Валброк, за да отговори на питанията на колегите. Искате ли да отговорите? Thank you, Chair. Благодаря ви, господин председател. Ще кажа няколко думи по оценката на въздействието и упрека, че ние не сме извършили такава оценка. Имайте предвид, че финансовия регламент е един набор от инструменти и законодателя избира тези, които са необходими Просто е невъзможно да се направи оценка на въздействието на финансовия регламент, защото това означава да се разгледа абсолютно всяка област на политиките, една безкрайна задача. Именно за това решихме, че ние трябва да се опрем на правното основание и нищо друго. А за изпълнението Очевидно е, че тази област трябва да се обсъди. За нас е важно да се преместим от бюджета базиран на дейностите към този на изпълнението. Да има заложени показатели, които да бъдат наблюдавани и по които да докладваме но за нас това не означава някаква автоматична система. Решението остава в ръцете на съвета и парламента. Той е политическо. Ние по-скоро само предоставяме информацията на парламента и съвета, но това, пак казвам, не е автоматична система. Важни са балансите, резултатите и легитимния избор на парламента и държавите членки. Благодаря. Мерси. Благодаря ви. Господин Ашвард, имате ли отговори, които желаете да предоставите на колегите? Не, мисля, че всъщност по-голямата част вече беше покрита, но аз ще изчакам изложението на Сметната палата малко по-късно днес. Добре. На практика вече е 3 часа. Госпожо председател, аз бих предложил да приключим до тук работата на съвместното заседание на нашите комисии. Разгледахме вашия проект доклад. И сега ще кажа добре дошли на тези, които ще участват в семинара. В 3 часа и 5 минути точно продължаваме след няколко минути за смяната. Е, го pouvez y го parce идея.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 Дами и господа, моля заемете местата си. госпожа Гресле и аз се радваме да ви приветстваме с добре дошли на настоящия семинар пред нас на нашето внимание представен проект за упростяване на финансовите правила. Комисията е мобилизирала най-добрите си експерти, за да ни представи текст. Всички очакват упростяване на процедурите. Ще изслушаме Сметната палата, която ще сподели първите си наблюдения по общите аспекти на този проект. И след това ще изслушаме а, е, няколко оратори, които а, е, ще ще ни представят своето становище по въпросите на упростяването, което очаква парламентът. Също така и всички разпоредители с бюджетните средства. Предстои ни интересен след обед. Госпожа Гресля. Добре дошли на всички. благодарим на всички, които присъстват. Надявам се, че ще успеем да се информираме по-добре по множество проблематични въпроси, като например бюджет ориентиран към резултатите, как можем да го направим по-добър и по-точен. Можем ли да допълним нещо по този въпрос? Тук сме поканили оратор от моята федерална провинция. Това е случайност. Представител на Социалното министерство от Баден-Вюртенберг. С това даваме, част, даваме възможност на практиците да се изкажат. По въпроса структурни фондове и фонда стратегически инвестиции сме поканили друг експерт, Искам да кажа, че нашата комисия а, много по-меко се отнася към тези въпроси, отколкото регионалната комисия. А, ние искаме да осветим въпроса дали ЕФСИ може да използва средства от структурните фондове. Ще се спрем и на въпроса за а, отдаването на част от задачите на външни изпълнители. Поканили сме експерт по този въпрос. В предложението на комисията има интересен член, в който се казва, че гражданите могат да бъдат консултирани преди вземането на решение. Тук не сме направили никакво предложение за изменение, защото не се сетихме за нищо подходящо. Искаме да намерим начин това да бъде записано в предложението на комисията и по този начин да стане задължително. Следващата ни тема са конфликта на интереси и как те ще бъдат регламентирани, т.е. дали формулировката на конфликт за интереси, която въжи на ниво Европейски съюз, ще въжи и за държавите членки. Тук също сме поканили един специалист. Сега, господин председател, смятам, че можем да започнем с изложението на Сметната палата. Искам да приветствам с добре дошъл господин Лазаров а, и неговия екип. И искам да му благодаря от името на Комисията по бюджетен контрол за становището на Сметната палата. Много от вашите идеи ние възприехме. Надяваме се, че ще правите още много изменения. А, голяма част от тези изменения ние сме включили в а, нашия проект доклад. Естествено, че в рамките на ваше, вашето становище вие поставяте интересите на Сметната палата на предно място. Ние сме се опитали в нашия проект доклад да погледнем от наша гледна точка. Още веднъж, добре дошъл, господин Лазар, имате думата. Мистер Актуи, Господин Арти, председател на Комисията по бюджет, госпожо Гресле, председател на Комисията по бюджетен контрол, господин Ашвард, госпожи и господа депутати, благодаря ви за тази възможност Сметната палата да участва в този семинар пред толкова видна аудитория. Комисията ви представи амбициозно предложение за преразглеждане на финансовия регламент. Законодателят е изправен пред огромна задача да направи оценка и днешния семинар ще разгледа важните въпроси. Сметната палата е, знае колко е трудно да се разгледат 900 страници изменен текст и съответните коментари към, предложени, към предложенията за промени. Аз ще се спра на три ключови въпроса. След това ще се спра на други три момента, преди да приключа с един апел да ни помогнете на нас, за да ви помогнем ние на вас. Първо, искането за отчетност на едно място. Поставяме под под въпрос подхода на комисията, дали тя не смята да публикува съществуващи доклади по едно и също време. Според нас предложението по този въпрос в ревизирания финансов регламент трябва да е по-амбициозен и да включва препоръките, които формулирахме в специалния доклад за управлението. По този начин отчетността в комисията ще стане, ще се модернизира. Комисията показва, че е готова да, за промени чрез интегрираният пакет за финансови реформи, но е, има нужда от още. Трябва да има единен финансов доклад в съответствие с международната най-добра практика. Този единствен доклад трябва да включва доклад на председателите, обобщение на резултатите и дейностите, дискусия на риска с декларация за това, че комисията контролира процедурата. Всички тези елементи би трябвало да придружават съществуващи елементи на финансовите отчети, самите те трябва да бъдат допълнени с средносрочни, дългосрочни финансови отчети. Фискални отчети, всичко това би трябвало да ни бъде представено на време за проверка на съответствието с друга информация, за да можем да предоставим на парламента и съвета независим доклад за, дейност, за отчетността на комисията по процедурата за освобождаване от отговорност. Второ, изпълнение на бюджет ориентиран към резултатите, по-конкретно кръстоса на по-точно преминаване от разходи към изпълнение. Ние подкрепяме идеята плащанията да се основават на постигнати резултати. Естествено, приветстваме усилията за упростяване на ненужно осложнени е, форми за плащане. Обяснението на комисията говори за това, че че ще се прилагат финансови инструменти като вариант по подразбиране. Но също така е, има идея за премахване на принципа без печалба, което не подкрепяме. Комисията предлага доброволческата дейност да се включи като отговаряща изискването за финансиране. Според нас това би било рисковано и би било административно сложно. Третия въпрос е свързан с актуализацията на съставянето на бюджета комисията настоява за повече гъвкавост. Предложението в, в съдържа предложение за това. Включва се допълнително освобождаване към принципа на годишност. Това предложение би могло да бъде прехвърлено на бюджетни средства без предварително одобрение от бюджетния орган Преноса на бюджетни средства са друг пример за засилена сложност. Има по-прости варианти. Същото въжи и за вътрешните целеви приходи. Вътрешното предложение допуска вътрешните целеви приходи да се използват за други цели, а не онези, за които са били предназначени. Ние предлагаме да се, намали, да се намалят целевите приходи Например, бюджета за 2017 година намалява подкрепата за фермите с 2,5 милиарда, тъй като с оглед на финансовите корекции, според нас би било прозрачно да се включи цялата очаквана сума като разход и 2,3 милиарда финансови корекции да се третират като общи приходи в бюджета. Тези три въпроса не са единствените, на които се спираме в становището. Ще се спра на още три от тях. Първо, смятаме, че съгласни сме с предложението за финансови мерки, но има области в комисията трябва да поясни какво иска да постигне предложението. Например, по какъв начин ще работи общия фонд за провизии, как ще се изчислява таксите за изпълнение. Има разпоредби, които допускат съчетаване на различни инструменти в различни части на финансовият регламент, които на пръв поглед противоречат на упростяването. Препоръчваме комисията да предвиди гаранции, за да се зачитат правилата за съфинансиране и държавна помощ. Не разширяваме, не, не, под, не подкрепяме предложението за разширяване на а, доверителните фондове. Все още няма доказателства, че а, това разширяване е обосновано. Тук бих искала да ви помоля да помогнете на нас, да ви помогнем ние на вас. Ние сме независим аудитор на Европейския съюз. Предложението се опитва да дефинира как да работим. Сметната палата не е съгласна с опита да се предопределя как отчитаме констатациите си в специален доклад, вместо да се съсредоточава върху формата на докладите, финансовите правила трябва да оставят това решение на нас. Тук искам да изразя а, загрижеността си във връзка с изменение 208. Освен това, искам да се спре на въпроса на господин Сарвама. Защо няма дефиниция на резултати или краен продукт? В становището си подчертахме, че комисията променя принципа за добро финансово управление към изпълнение и добро финансово управление, но няма дефиниция за изпълнението. В препоръките си ги призоваваме да направят това. Сега по отношение на годишния доклад 2015 година, там в глава 3 даваме дефиниция на изпълнението начални данни, крайни резултат, крайен продукт, резултати, така че зависи от комисията да предложи дефиниция и да има об... и всички е, участници в веригата на отчетността да имат общо разбиране за това какво означава отчетността и да има индикатори за изпълнение и, и те да се прилагат е, последователно. Госпожо Гресле, господин Артюи, господин Ашвард, госпожи и господа депутати, ние е, искаме да ви помагаме в процеса на осъществяване на демократичен контрол. Наше, нашето становище е, се спира на основни проблеми и е, сме на ваше разположение за въпроси. Може би тук трябва да ви благодаря Благодаря за направените от вас наблюдения. Разбира се, ще има и обмен с колегите. Особено по това, което казахте за засегнатите приходи. И целевите приходи. Дали може това да се използва като основен подход и на второ място може ли да имаме целеви разходи. Ето тази сутрин разговаряхме за Съда на Европейския съюз и глобите, които търпи, когато се забави с работата си. Има, разбира се, генериране на приходи от страна на самия съд, но те постъпват направо в държавите членки, а когато съдът търпи санкция, санкцията се плаща от бюджета на Европейския съюз. Не може ли в такъв случай да се имат предвид и тези целеви разходите, и да се каже за санкции? we can see that there's a good reason to have... Um... Според нас има наистина добри доводи да се мисли за един външен целеви бюджет, тъй като държавите членки внасят своите вноски и може да се помисли за конкретни области като е разъм, дали няма как да се покрият от такъв подход. Не виждаме обаче защо в този случай да не разглеждаме и корекциите, примерно в селското стопанство, като част от общия бюджет като законодателя да е този, който да определя как ще бъдат изразходвани средствата. Това са причините, поради които ние казваме, че не искаме вътрешен целеви приход в този случай. Господин Фернандеш. Благодаря, господин председател. Е, фонда в помощ на бежанците в Турция. Там използвахме този модел е, за е, външен целеви приход. По този начин ние искахме да задължим, тъй да се каже, държавите членки да се съобразят със своите вноски. Ние можем да имаме доверителни фондове, но може и да помислим за контрол, който да отива по-далеч. Въпросът ми е какви биха били възможностите този фонд за бежанците в Турция да работи без да имаме тези външни целеви приходи. Какво става? Фиксира се един таван и този таван не може да се надскочи. Ако имаме обаче тези външни целеви приходи, можем да кажем на държавите членки, ние не сме надскочили тавана. Същевременно, ако става дума за разходи, които са определени като общи разходи или обичайни разходи, в този случай държавите членки ще кажат, а не, таванът е минат, ние няма да даваме повече пари. Следователно, на нас ни трябва някакво ново решение. Това, което вие предлагате, не ми харесва, но От време на време можем да мислим и за междуправителствени инструменти, да видим как да решим един такъв проблем. Альтернативата на тези външни приходи биха били именно такъв междуправителствен инструмент. И моят въпрос е как да изберем по-малкото зло? Да, наистина. Как да изберем по-малкото зло? Благодаря. Може би трябва да поясня. Ние нямаме проблем с външните целеви приходи или външните доверителни фондове. Говорим само за вътрешните целеви приходи, като обясняваме в становището си, защо не ги подкрепяме. Те противоречат на прозрачността. Освен това, парламента тогава не определя как се разходват средствата. Всички приходи се записват в колонката за приходите и всички разходи в колонката за разходи. Това е основния принцип на единството и всеобщността на бюджета. А тези сателитни бюджети и прехвърляния са една особеност, която с нищо не допринася за почтеното усилие. Господин Лазаро, Вашето становище е становището на Петата камера. То е критично становище и спрямо упростяването на финансовия регламент. Потвърждавате ли това наблюдение – Може би тук смятате, че няма място за подобрение или пък, че последиците биха били вредни. Благодаря ви, господин председател. Посланието изразено чрез нашето становище, е следното. Предложението на комисията е в правилната насока, но то не стига достатъчно далеч. Правят се доста изключения. Те всъщност водят до осложняване, а не до упростяване. Пак казвам, Принципно посоката е правилна, но трябва да се направи още. Добре, може би ще спрем до тук. И ще преминем към господин Матиас Бол, който представлява Министерството на социалните въпроси и интеграцията на Баден-Вюртенберг. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо председател, много се радвам, че има възможността да ви представя своята програма. <clears throat> За мен, госпожо Гресле, господин Артуи и господин Ашвард, е голяма чест да мога да ви представя гледната точка на един управляващ орган по а, социалните фондове. в Баден-Вюртенберг в момента се изпълнява една малка програма а, по а, малка оперативна програма, свързана с социалния фонд от 260 милиона евро. По-голямата част от другите социални дейности и разходите с това се поемат от други организации, така че нашата основна задача е да изпробваме нови подходи и нови инструменти. Много инструменти след изтичането на получаването на средства от Европейския съюз са възприяти от други финансиращи организации. Това за нас е успех. Какви са основните предизвикателства за един управляващ орган? Колкото по-инновативен е един инструмент, толкова по-трудно е да се предвиди как той ще работи и какви ще са резултатите много е трудно да се направят добри прогнози за период от 7 години напред. Възможни са промени в оперативните програми, за да се приспособим към нови ситуации, но са изключително трудни и прагът за предприемането на подобни действия е много висок. Друга трудност е създаването на собствена динамика от този бюджетен подход, ориентиран към резултатите. А, така че управляващият орган се стреми да избегне рискът и се съсредоточава върху сфери, които са по-добре предвидими. А, за съжаление се измества фокуса върху а, такива полета, които а, не се нуждаят от а, намеса или подкрепа. А, те обикновенно в държавите членки са много по-сложни и затова са по-рискови. Повечето от действията също така се съсредоточават върху групи от хора, които обещават най-добър и най-бърз ефект. По логиката на това да се подкрепят най-добрите и да се забравят останалите. Например, целевата група на дългосрочно безработните е много разнородна, така че ние избираме нези, които имат най-голяма вероятност да се реализират на пазара на труда и оставяме хората с по-сериозни проблеми. Така че когато се подбират бенефициенти по европейски програми, се избират винаги най-обещаващите сред дългосрочно безработните, а не у нези, които имат де-факто най-голяма нужда от това. Следващият проблем, с който се сблъскваме като управляващ орган, е че ако не изпълним нашите цели, ще има финансови последици за това. Така че избираме винаги инструменти, за които знаем, че работят добре и избираме а, и се отказваме от по-високо рисковите. Така че не експериментираме с нови инструменти. В член 9 обаче от регламент 1303 от 2013 година, всъщност сме задължени да изпробваме нови решения. Също така бенефициентите се стремят да ограничат рисковете. В Баден-Вюртенберг ние работим с неправителствени организации. Те са по-скоро малки организации, които нямат, сериозни финансова, нямат сериозна финансова подплата. Така че те винаги рискуват, ако не се възстановят вложените от тях средства, да фалират. И по този начин участието в проекти на Европейски социален фонд стават непривлекателни. Тук изключваме изобщо цялата бюрократия, която, която е свързана с това. И като обобщение мога да кажа, че бюджетирането, ориентирано към резултатите, развива собствена динамика. Вместо резултати се наблюдава по-скоро съвместимостта или съгласуваността, така че тя взема превес над другите фактори, като например новаторския дух добре познати инструменти заместват а, новите подходи а, и а, е, бенефициентите не поемат а, риск. Благодаря ви за вниманието. Много благодаря. А, когато изслушам едно подобно изложение, се чудя като политик дали а, ритуално да не се самоубия или а, да продължа да работя. Комисията за бюджетен контрол винаги се е питала, например, какъв е резултатът от всички средства вложени в преодоляване на младежката безработица. Получавали сме отговор, че това не е ясно, понеже няма задължение за докладване на резултатите. Посъветвайте ни как да подходим. Благодаря. От гледната точка на управляващ орган по социалните фондове бих препоръчал не всичко да е регламентирано, когато говорим за ориентация към резултатите, да се остави повече пространство за експерименти с нови инструменти, така че да може да се изпробва нещо ново, което резултатите не са сигурни. И точно тези възможности за изпробване всъщност е, са е, привлекателната страна на Европейски социален фонд в сравнение с е, други фондове. Председателката благодаря колегата Фернандес. Благодаря. Аз винаги настоявам, че е много важна координацията между финансовите инструменти и другите фондове, като структурния фонд. А в социалната сфера – наистина говорим много за финансовите инструменти. И Азил е европейска програма, която разчита на тези фондове. Благодаря ви за изложението. Аз се интересувам от следното. Ако дали координирате между структурните фондове и финансовите инструменти? Ако го правите, кажете ни какво мислите. Ако не, дали не смятате, че е добре да има такова взаимодействие, тъй като според мен социалните иновации трябва да се свържат с финансовите инструменти, както това става в ЕАЗИЛ. Има и още един въпрос, до някъде свързан с казаното от госпожа председателя и докладчик. Какво можем да направим, за да предвидим резултатите? Може би и сметната палата би могла да вземе отношение. Как можем да говорим за резултати при използването на фондове като този, който вие споменахте. Винаги е хубаво да се говори а, за основаването на изпълнението, но би трябвало това да се докаже с резултатите. Резултатите обаче стават ясни едва след като се изиграе матча. Трудно е да се определят в началото. Може да имаме примерно за даване на цел, която изобщо не е амбициозна, за да излезе после, че резултата е прекрасен. Може да се случи и обратното. Следователно, това беше и моят втори въпрос. Как да направим така, че да стъпим върху изпълнението и да го обвържем с резултата? В същия дух, ако ми позволите, искам да попитам, не очакваме ли твърде много от този регламент? В крайна сметка, за какво става дума? За разпределение на фондовете между държавите членки. Държавите членки допринасят за бюджета възоснова на солидарността. Някои държави внасят повече и получават по-малко, други искат е, да внасят по-малко и да получат повече. Това се нарича солидарност. Но трябва ли да минем през един толкова сложен регламент, който замъглява всичко? Как можем да експериментираме, как можем да бъдем новатори, след като всичко е регулирано? Да вземем един проектен пилотен проект за дълготрайната мобилност и стажовете. Иновациите могат да се развиват единствено в една улекотена рамка. Така ще има резултати. Освен това, Европа не плаща 100%, винаги има и лична ангажираност и това е най-добрата спирачка на необоснованите разходи. Всъщност понякога всичко това изглежда наистина абсурдно, господин Саврама. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин Бол. Вие бяхте много ясен в изложението си, но не бива да забравяме, че това е подходът на Социалното министерство, Министерство и на интеграцията. Разбира се, трябва да се пазим от опростенческите решения и опростенческите критерии за резултатите или отражението, особено в тази област, това е ясно. Но в същото време не бих искал в никакъв случай да се откажем от някои от най-хубавите свои критерии за постигнат резултат и отражение в областите, където това е възможно. Има опасност наистина за набиране на скорост в друга посока – но ми се струва, че тук проблемът се обобщава твърде много. Нуждите са различни. Самите критерии за резултата и отражението трябва да бъдат по-творчески формулирани. Господин Колмел. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на господин Бол, нашият оратор, за представенето подкрепям казване, казаното до сега, просто ще се опитам да внеса повече а, яснота, като кажа, че а, ако една задача е трудна, това не означава, че трябва да се откажем от нея. Един бюджет, ориентиран към резултатите, не означава, че а, този подход а, трябва да бъде прилаган повсеместно. Има Разбира се, и в Германия такива случаи, в които се дават абсолютно абсурдни обяснения с изключително сложни изчисления за предприяти действия. Трябва да се предпазваме от това. Но има и области, в които може съвсем успешно да се приложи този подход. И ако Говорим за Европейски солидарен фонд. Солидарност аз го разбирам като взаимопомощ. В а, този случай действително не могат да бъдат формулирани много точни цели. Просто се насочваме към а, определен а, проблем и се опитваме да го решим. И трябва да го правим много повече, отколкото до сега. В същото време, ако се опитваме да ограничим бюрокрацията, има друг един успешен подход. Можем да се попитаме кой се нуждае от повече солидарност. Вече съм предлагал да обсъдим а, изцяло неориентирано към а, резултатите а, въпросът, че има нетни плаци а, държави, които внасят тези средства, след което, а, ако те не са употребени, ги получават обратно. Всички тези въпроси а, могат да получат своя отговор, ако се съсредоточим върху техния източник. Германия, например, е една федерална държава а, с федерални провинции и ако федералното правителство, т.е. ако правителството на федералната провинция Баден-Вюртенберг има проблеми, а, много по-добре на местно ниво може да се вземе подходящо решение, както госпожа Гресле може да потвърди като граждани на тази провинция. Така че добре е да се вземат решенията не в Берлин, например, а в Баден-Вюртенберг. И защо трябва да минем от Баден-Вюртенберг през Берлин до Брюксел, за да получим а, някакви средства? А, и целият този подход да се прилага в 28 държави членки, това е изключително сложно. Ако си спомним а, направеното от а, госпожа Тачър, а, можем да се ориентираме към. А, опростяване на изискванията без да се стремим към намаляване на нетните вноски на Германия, например, защото те са предпоставка за доброто функциониране на Европейския съюз. Но ако те са добре насочени, ще имат много по-добър ефект. Благодаря. Господин Ашвард, много благодаря за възможността да говорим по този въпрос отдавна обсъждаме тази а, тема. Абсолютно подкрепям а, вашата основна теза. А, но искам да направя три забележки. Бюджета, ориентиран към резултатите, противоречи на идеята за опростяване. И ако искате да обособите сектори, ориентирани към резултатите, а в същото време да опростите, влизате в логически конфликт. А, на второ място, трудно е да се ориентирате към резултатите, ако от една страна а, обърнете внимание към измерими проблеми, а, а, но не можете да дефинирате качеството. В а, Отчетността на публичния сектор, например, има опасността да се развие една култура ориентирана към, ориентирана към резултатите и да окоръжите органите да избират най-простите решения за сметка на по-трудните проблеми, така че в крайна сметка да не бъдат свършени онези трудни задачи, които искаме да, с които искаме да се справим. И ако очакваме от а, органите да отмятат а, а, в един формуляр а, много различни кутийки, можем да ги насочим към резултати, но в крайна сметка няма да бъде добре. Индикаторите водят до оптимизация и, вие, и това се вижда много ясно в начина по който функционира парламента. Ние вече проведахме тази дискусия между 2 и 3. Но за тези, които не бяха тук, нека да повторя това, което казах. Ето, тъкмо това е причината, поради която трябва да работим много внимателно по дефинициите, за да не решим само най-лесните задачи. Ние трябва да можем да дефинираме начините по които ще получим най-добри резултати със средствата, които изразходваме. Ďakujem, pán predseda. Ja iba jedna poznámka. Пан e, Кълмел. Госпожо, господа председатели, е, това, което господин Къл каза, Кълма каза, е, ме подсети за следното. Днес е, сме изправени към, пред следния проблем. Нетните плаци си възвръщат част от вноските, ако те не са похарчени – а, така че негов интерес е на практика средствата да не бъдат оползотворени. Така че бавното изпълнение може да е добре за някои, така че нетните плаци да имат средства, които да бъдат прехвърлени в следващия бюджетен период. Така ли е това? Благодаря. Мадам Малетич. Госпожа Малетич. Благодаря. Според МЕС бюджета, основан на изпълнението е неизбежен. Трябва да се стремим към резултати, трябва да предвидим мерки и индикатори, на чиято основа да видим дали резултатите са постигнати и дали се отбелязва напредък във всяка област и политика. Съгласна съм с казаното от докладчика, че има много пречки пред доброто изпълнение или, бюджет, или пред бюджет основан на изпълнението. Ето защо, когато определяме показателите или измерителите, е, ние трябва да разпределяме, е, да предвиждаме различни точки за различни дейности. Когато една дейност е лесна или повторяема и резултатите се постигат лесно, броят на точки трябва да е по-малък. Когато става дума за нещо по-ново и по-голямо, точките трябва да са повече. Благодаря. Благодаря за да приключим господин Бол. А, с а, какво ви вдъхнови тази дискусия, която току-що се проведе? Благодаря. Финансовите инструменти изобщо не се прилагат в Баден-Вюртенберг, защото не виждаме поле за тяхното а, прилагане. Действително, Имаме преизпълнение на част от целите, но сега трябва да изменим целите си, защото така ни задължават условията. В противен случай а, това, което вие казахте, господин председател, че иновациите се нуждаят от улекотена рамка, мога да го подкрепя на 100%. Благодаря ви. Много благодаря и аз научих нещо. Мисля, че трябва иновациите да бъдат разглеждани по различен начин, колкото до сега. И а, освен всички а, регламенти, а, общия финансов регламент, а, регламентите за структурните фондове, а, господин Бо, имате много нормативни документи, които, които трябва да наблюдавате. Да, един колега от Европейския фонд за регионално развитие, за да го чуят или да внимават неговите слушатели по време на едно заседание, изпусна нарч от документи и направи голям шум, защото това бяха 2000 страници. Да, действително много хора са а, затруднени от а, този огромен брой документи или а, правила. А, така че, действително, опростяването е нашата основна задача и а, колкото по-далече стигнем, толкова по-добре. Мисля, че стигнахме до един жизненно важен въпрос. В тези дейности има две изпълнения – едно изпълнение за държавата, която иска да си възстанови средствата, внесени в бюджета и когато започне многогодишния период, всеки е готов за това. Всъщност става дума за възстановяване на средството. Това е първата операция. Съжалявам, че говоря по този начин. Това, което се случва. Второто изпълнение е, свърз, е свързано с онези дейности, кои, от които има полза за заетостта, социалното сближаване, економическата динамика. Има, е, настъпва обаче един етап, на който се е, прилагат правила за няколко десетки хиляди евро. Това създава е, работни места в регионалната и местна администрация, но създава и много трудности и създава представата за нетърпима бюрократизация на Европейския съюз. Много благодаря. Сега продължаваме нататък а, с нашата програма. А, и следващият е, оратор е господин а, Нунис, а, той ще ни представи отношенията между FC и структурните фондове. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати от Комисията по бюджет и Комисията по бюджетен контрол. Аз падна ми се лесна задача FC и ЕСИФ. Аз прочетах а, а, всички законодателства омнибус и в крайна сметка реших, че трябва да погледна нещата от дистанция. Тук са само експерти и аз ще изляза извън рамките на анализа на всички всяко, всеки отделен детайл. Ще говори общо за FC и ESIF. Сега да се върна на основните неща. Това е винаги полезно, защото много неща се промениха. От 20 години тичаме след събитията, изменяме бюджета, променяме нещата, адаптираме ги и създаваме гъвкавост там, където няма и правим почти акробатически номера. Много от тях не са рационални, това са просто дейности и упражнения, които са приемливи, но от тях няма особен смисъл в реалния живот. Както виждате, техниката не ми е силната страна. И така, а, огромна сложност, предизвикваща отчаяние. Виждате няколко галактики. Всяка от тях е сложна и тази картинка предизвиква отчаяние. Какво да направим сега? Ами нови правила, нови правила за управляване на правилата но стигаме, но всъщност структурата е сгрешена. от Ауто от, от, от, от целите сме разработили инструменти. Имаме кохезионна политика, инструмент Създана Европа, хоризонт, различни цели и от тях е разработен отделен инструмент. Всяка система има различно приложение. Генералните дирекции не взаимодействат – не са свързани, но сега от всяка цел сме разработили инструмент и това предизвиква огромна сложност. Всеки от тези инструменти си има свои правила и свои инструменти, но в крайна сметка имаме два инструмента. За щастие не, не се налага да финансираме болници и армия, има два инструмента – Така че малко сме разводнили добавената стойност и продължаваме с, с, с този подход. Реалността обаче, че дори да не искаме, събитията ни тикат в посоката, която ще ви посоча. Имаме работна група по упростяване, собствени средства, и тук трябва да кажа, искам да кажа, че към всичко се добави Брексит. Понякога си мисля, че може би имаме нужда от Брексит, за да е, реформираме и подсилим бюджета. Но всъщност е, това ни води до по-сложни безвъзмезни средства. Премахваме бариерите между различните пера и функции. Това се говори от 20 години. Говори се за повече гъвкавост, не трябва да има толкова закостенялост, но това всъщност никога не е направено, но в период на криза се движим в посока, която който се обсъжда от много време. Дори и фонда за стратегически инвестиции ЕФСИ видях преди 10 години проекта, 10 години преди да бъде изпълнен. Аз помня проекта, идеята за един голям финансов инструмент за всички страни. Така че Нека да се върнем към основните аспекти. Един от основните проблеми, свързани с упростяването, е, че упростяването е необходимо, за да се справим с сложността. Като упростяваме, няма защо да осложняваме. Упростяването е нужно, за да можем да управляваме това, което е най-сложно. Имаме нужда от по-добри инструменти, които да решават реални проблеми. Ще ви го представя графично. На практика светът е много про, про, прост. От, е, имаме безвъзмезни а, е, средства, които са, са, са политически мотивирани, имаме финансови инструменти. Разликата е състои в това, че въпреки, че финансовите инструменти преследват политически цели, са свързани с търсенето. Така че всъщност имаме две системи. Нека сега да се върнем на основните понятия вътре в безвъзмезните средства. Имаме категории инфраструктура, изграждане на капацитет, социално развитие, и научно-развойна дейност. Новаторството може да бъде за пускане на нови продукти на пазара. По-нататък финансовите инструменти, те са за инфраструктура, за подпомагане на бизнеса и за новаторство. Това са двата инструмента, с които разполагаме. Обаче, е, тук виждате и една ножица. Нещата се усложняват от това, че имаме бюджетни тавани, трябва да разделим баницата, трябва да се упражнява контрол, за да не се губят пари и за да е, може бюджета да е неуязвим към риска. И тук имаме сложности, свързани с регионите, е, е, тръбопроводите, които преминават през страни, региони и органи, всеки от тях с различни правила. Средствата се разделят а, е, и на централно и на регионално ниво. Всъщност целта им е една и съща, но се управляват от различни администрации. Те си имат а, свои правила. Имаме е, ЕФСИ за новаторство, ЕФСИ за малки и средни предприятия и така нататък. Регионалните фондове също имат своето подразделение. Сега стигаме до средносочния преглед. Той е на разстояние от една галактика в сравнение с 2010 година. Е, има напредък е, и ни дава възможност, ще ни помогне да се доближим към 2020 година, така че има много проблеми. Е, всеки от тези проблеми, които възникват, си има своите положителни страни. Имаме обаче и доверителни фондове. Те са, приличат малко на спирина, който облегчава симптомите но таваните са нереалистични. Създаваме доверителен фонд, за да не решаваме истинския проблем. Можем да пожертваме принципа за да не се излагаме, но нямаме нужен, нужния бюджет. Нека да създадем доверителни фондове, вместо да намаляваме бюджета другаде. И така, взимаме аспирин, но не взимаме други лекарства по-нататък. Финансовият регламент е бележ, е стъпка напред, но той трябва да доведе до нещо повече. И това е така, защото след две години ще възникнат проблеми свързани с Брексита ще се решава кой какви сметки ще плати. Това са сериозни предизвикателства. Хареса ми това, което каза генералният директор на бюджета на една конференция. Беше казано, като загубим 10 милиарда, какво ще стане? Тя каза, дори и бюджетът да стане 140 милиарда, ролята ми е да направя така, че той да се изразходва по-добре. Бюджетът си остава все, все още голям. Бюджет, за който трябва да намерим решение, вместо да тичаме като кокошки без глави, търсейки решение. Правилата трябва да бъдат приведени в съответствие – за да не се налага хората да търсят дали става дума за село или градски район към Министерство на селското стопанство ли да се обърнат или регионалното развитие за път през селото. Ами става дума, все си е път. Е, трябва да се разпределя средства възоснова на потребностите и качеството на програмите. Има известен отбелязан напредък, но трябва да намалим нарастващата сложност на финансовите инструменти. Нека да ви напомня, че те се мотивират от търсенето. Колко по-сложните правила е, създават ограничения трябва да се помисли, да се мисли за тях по различен начин, колкото за безвъзмезните инструменти. Създаването на ограничени подгрупи е, вреди на инструментите. Е, малките фондове е, намаляват разпределението на риска и намалява от оперативното, оперативната употреба. Необходимо е да има разпределение, да има разпределение на риска, за да се намалят разходите. В крайна сметка има нужда от един фонд а, с различни подгрупи, а, като правилата за достъп са едни и същи специални права за допълнително сектор по сектор и да могат средства от общия фонд да се разпределят между инфраструктура и така нататък. Имам, по този начин могат да се избегнат много е, безсмислени процедури. Това е мечта. Знам, че отнеме време, но поне можем да започнем да мечтаем и ето това е мечтата ми, упростен бюджет, безвъзмезни средства и финансови инструменти. Въвежда се прозорец за развитие. Защо го включваме? Можете да го наречете по друг начин. Създадахме EFSI и някои казват, че EFSI няма да стигне до трудните е, части в региона. Не това е целта EFSI. За необходимо е да има елемент с по-висок риск, който да решава проблемите в района. Той се мотивира от търсенето. Трябва да бъдат привлечени инвеститорите и да се запази определено ниво на а, премия. И в известен смисъл ЕИБ извършва е, работя с инструменти за развитие. Има по... Разделението между сектори трябва да е по-слабо и общи правила за съчетаване на елементите. И тогава, когато има прост бюджет с прости структури, може, може да се реши е, да се решат проблемите, свързани с сложността. 10 Тоест, е, е, регламента ще бъде от една страница. Ами от това имаме нужда в крайна сметка. Революцията е в ход. вече обмислих възможността да си подам оставката, да се уволня. Абсолютно сте прав с а, описанието, което направихте. И нашият проблем е, че а, комбинацията на всичко с всичко е възможна, а възможно е да направим точно обратното. Така че продължаваме да смесваме нещата, вместо да ги разделяме. А, и освен това, продължаваме да създаваме а, пространства, които се смесват. Така че имаме нужда от един правилник, Просто това е обязателно необходимо. Аз работя по този въпрос от 13 години и мога със сигурност да кажа, че ако по всяка точка са възможни а, а, изключения, а, губим а, общият поглед. А, има подобрение. А, имаме 6 генерални дирекции, които работят по проекти с. А, а, научни изследвания. А, те имат а, 6 различни а, формуляра, наръчници, а, форми за отчитане. А, а, ако вие се занимавате с изследвания, големите университети и големите а, е, институции а, могат да кандидатстват за средства от а, е, три различни фонда, така че всички големи институции имат отдел, а, е, набор от хора, които се занимават само с разработването на проекти е, от този характер. Така че абсолютно съм съгласна, трябва да разделим нещата, трябва да ги опростим. А, много благодаря и за вашите а, графики, които ни покани, показахте. Ако не се обърнем към повече гъвкавост в бюджета, няма да се справим с нито една друга задача. И смятам, че това е една част от задачите на Комисията за бюджетен контрол. Опитахме се да наложим, така да се каже, мяка за неотклонение по въпроса с а, прозрачността. Може би можем да помислим за такива мерки и за други места. Всъщност това е таблица, подготвена от Комисията по бюджети. Таблицата за разликите. Господин Фернандеш. Euh, Благодаря. Тази таблица всъщност показва пътя на сложността. Виждаме как ние все повече осложняваме и осложняваме. Надявам се да тръгнем по обратния път и да започнем да упростяваме. Но има и още нещо. Ние говорим за бенефициери. Например, би трябвало винаги да добавяме тази сложност към националната сложност, която следва. Защото на национално ниво допълнително имаме наредби плюс регионалните норми и всичко това става невъзможно в крайна сметка как да се постигнат целите. Има и още нещо. Надявам се да ме извините, но не знам как тази сложност се свързва и с големите ни проблеми при плащанията. 2014 година имахме 23 неразплатени милиарда. Нямаме пари за плащанията, как да изпълним многогодишната финансова рамка. Сложността, лошото изпълнение на фондовете със сигурност по някакъв начин се отрази и на плащанията. Един вид обаче и саморегулация. Аз съм напълно съгласен имаме субсидиите и след това финансовите инструменти, но при субсидиите имаме и помощ за предприятията, например при структурните фондове, множество програми, чиято цел е да помагат на предприятията. Освен това, една част може да се използва за финансовите инструменти и това не е лошо. Да, като гледаме таблицата, ни се струва, че всичко това е много сложно, но има и начини сложността да бъде намалена. Ние трябва да упростяваме, за да имаме максимално отражение на всяко евро, което влагаме. Това е добавената стойност. Ние много говорим за нея. Разбира се, не искам а, моята дефиниция за увеличаване на рентабилността на всяко вложено евро да се цитира. Какво можем да направим за добавената стойност? Това на първо място питам и на второ място. Имаме финансовите инструменти. Дали тяхното използване отговаря на планираната помощ. Имаме социалната инфраструктура, човешкия капитал, селското стопанство, което не бива да се забравя. Смятате ли, че трябва да се направи промяна и в многогодишната финансова рамка. Аз нямам нищо против в добавенето, проблемът не е там. Но ако приемем вашето предложение, ще има ли отражение върху многогодишната финансова рамка? Благодаря. Нека бъде максимално кратки, тъй като работим по график. Благодаря, господин председател, госпожа Малетич. Исках само да кажа, че като говорим за упростяването и промените в бюджета, трябва да се водим от един основен въпрос. Какво се финансира, къде и как? Ако отговаряме на въпроса какво се финансира, ни трябва тази класификация на програмите. Дейностите по проектите и също така финансирането в економически смисъл, като финансиране на инфраструктура, материални разходи и така нататък. Къде се финансира? Тук имаме местоположението и как. Какво е източникът на финансиране? Тук говорим за финансови инструменти, безвъзмезна помощ и други възможни източници. Документа трябва да е прост. Процедурата трябва да е простичка, но трябва да можем във всеки момент да отговорим на основните въпроси. Благодаря, господин Олбрихт. Струва ми се, че едно от заключенията на този семинар е, че е важен не толкова финансовия регламент, колкото последиците. Колко са гражданите на Европа, които ще прочетат регламента? Колко са и нашите колеги, които го разбират изцяло? Нека поговорим обаче за последиците – Ние чухме оратора, той беше много ясен. Но знаете, че години наред говорим по една и съща тема, промяна не се прави. В името на кого искаме опростяване? Кой има полза от това опростяване? Дали го искаме за комисията или за бенефициерите? Имаме набор от инструменти, създаден от регламента. Въпросът е, лесно ли е да се каже, искам да направя това, какво финансиране и откъде мога да получа, дали от този фонд, дали от друг. Не бива да има дублиране, разбира се, трябва да се работи и с МСП, но самия набор от инструменти трябва да бъде ясен и лесен. Ако това не е така, нямаме смисъл от регламент. Ние само създаваме още по-сложни ситуации от днешните. Ето кохезионната политика. Ние се опитваме да отделим някои елементи за рамката след 2020 година. Това правим. И трябва да решим коя генерална дирекция какво прави, като дебатът се води сега, той не се водеше в миналото. И накрая, за съжаление, тук не става дума за бюджет. Ние създаваме доверителни фондове. Но, за съжаление, когато не решаваме проблема, ние го прехвърляме към доверителния фонд и така навлизаме в един друг дебат. Въпросът е как да се върне в бюджета. Накрая в заключение необходим ни е финансов регламент, но той да обслужва крайния бенефициер с един простичък набор от инструменти, да се знае в коя ситуация на кой инструмент да се разчита. Не Тръгнем ли по този път, гражданите нищо няма да разберат и няма да ползват европейски средства, защото това ще е твърде сложно. Вие опитахте ли се да разберете диаграмата на генералната дирекция? Тя е много сложна. От тук разбираме и защо нашите процедури са толкова осложнени. Това е Херкулесова задача в един момент започваме да се питаме, защо цялата тази сложност? Всъщност тази сложност е огледалото на процесуалната сложност. И за това и регламентът е такъв. Той отразява сложната структура на комисията. Благодаря ви, много обещаващо беше това, което чухме. Можем ли да чуем и някаква препоръка? Благодаря ви съвсем набързичко. Наистина, вие може да обсъждате различните функции, дали да включим селското стопанство, дали не и какво ли не още. Но Исках да отбележа колко е сложно всичко. Аз ръководя заседанията по интелигентни информационни системи и всъщност видях, че някои от проекти не се изпълняват от нас, защото те са възложени на други генерални дирекции и след това на външни изпълнители. Нима хората отвън се вълнуват от това, коя генерална дирекция отговаря за проекта ни. За това говорим за едно гише за бенефициерите. Не може да ги прехвърляме хората от едно гише на друго, да казваме, ама не, това е регионално развитие, това не е тук. Необходимо е всички да работим заедно. Това е реформата. Да опростим е, за да можем да обхванем цялата тази сложност, да търсим интеграция и упростяване. Това е моето послание. Много благодаря. А, нашата фантазия. Сега преминаваме към Въпросът как се разпределят задачите между агенциите на Европейския съюз и приветствам с добре дошъл господин Франсуа Монар. Той представлява Европейската агенция за безопасност на храните. Уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви за възможността, която ми давате да представя Европейската мрежа на агенциите. На първо място, накратко, ще кажа каква е моята тема – увъншняването на задачите. Знаете, че европейските агенции допринасят активно за изпълнението на целите на Европа 2020 както и на плана на комисията, председателстване от господин Юнкер. Всичко това трябва да бъде в полза на европейския гражданин. За да се изпълнят приоритетите, агенциите взаимодействат активно помежду си в рамките на своите правомощия. Те координират, обединяват научната експертност на европейските институции, националните правителства, органите и индустрията. Така че това вече е възлагане на дейност на външни звена. Работата на агенциите допринася за изпълнението на европейските стратегически цели. За да се работи по-добре за гражданите, агенциите работят в мрежа. 2015 година видяхме в докладите за финансово освобождаване на агенциите, че те наистина, съгласно тематичното групиране, сътрудничат помежду си винаги, когато това е възможно, при споделени услуги, взаимодействие и в областта на политиките. Основните цели на европейските агенции отговарят на пет тематични групи. Създаване на област на сигурност, справедливост и отбрана, подкрепа на иновациите, наблюдение на финансовите системи. Знаете, че годишният бюджет на тези 44 децентрализирани агенции агенции и съвместни предприятия 1,2 милиарда. Малка част от европейския бюджет. Общо служителите са 5500. Това са данните за 2016 година. Възлагането на задачите всъщност оптимизира ресурси. Предложението на комисията по член 57 позволява възлагането на тези задачи на външните агенции. И по този начин агенциите заедно предоставят тъй наречените споделени услуги. Съгласно член 57, Европейския съюз сключва споразумения с други институции по кредитите на европейския бюджет срещу предоставянето на услуги, продукти или изпълнението на строителни проекти. Предложението също така гласи, че би трябвало по този начин да се възстановят разходите. Това е в резултат на предоставената услуга. Има и механизъм за обратно начисляване въз основа на дейност без цел печалба. В контекста на тази процедура виждаме, че споделянето на услугите е много важно за ефикасността и оптимизирането на финансовия ресурс. Следователно, ние трябва да мислим най-вече за тази цел. Финансовият регламент не предвижда в достатъчна степен възможността за споделени ресурси, освен при счетоводството и съвместните обществени поръчки между Съюза и агенциите. Това е доста ограничено. Финансовия регламент може да улесни споделянето на повече услуги, свързани с бюджета и КТ, набирането на персонал, човешкия ресурс. Европейската мрежа на агенциите следователно приветства предложението на комисията, защото то дава възможност да се изключват едни по-ефикасни споразумения за използване на ресурсите заедно. Но, съгласно това предложение, споделянето на ресурси се предвижда само за административни и хоризонтални услуги, а то може да включи и други важни услуги – Стремежа за оптимизиране на ресурсите може да отида и по-далеч от административните задачи. Например, изпълнителен директор на агенция може да възложи изпълнение на бюджета на друга агенция. Основната цел на сключването на едно такова споразумение с агенция би трябвало да бъде добро финансово управление, економика на мащаба и взаимодействие, както и възстановяване на разходите. Като се има предвид нарастващия обем работа на агенциите, трябва да кажа, че е необходима по-голяма гъвкавост за ползването на ресурсите – При действащия регламент възлагането на външен изпълнител се прави, когато няма друга възможност. Би трябвало да има и други альтернативи за доброто финансово управление. Икономичността, ефикасността и ефективността трябва да са нашите водещи принципи. Разбира се, не винаги възлагането на външен изпълнител – е успешно. В някои случаи агенциите а, е, са поставили въпроси, въпроси поставени от сметната палата. Има случаи на пораждане на допълнителни разходи, които всъщност неутрализират ползите. Имаме предлагания член 69, който следователно разширява одита и неговия обхват при частните дружества. Съгласно общия подход от 2012 година, съгласуван между трите институции, е, всички аспекти на външното изпълнение и одит – си остават в отговорността на агенцията, тя и ги финансира. Изменение 69 относно всички елементи на външния одит възлага отговорността изцяло на Сметната палата. Следователно Сметната палата би трябвало да покрие финансово и този одит. Ако това не се направи, част от бюджета на Сметната палата би трябвало да се прехвърли към агенциите. Искам да разгледам и приходите. Доста агенции са готови да работят в сътрудничество и с други европейски звена – комисията и международни организации. Агенциите би трябвало да могат да бъдат бенефициери и на споразумения за безвъзмезна помощ, за да успеят да го направят. Дори това да не е предвидено първоначално. По-настоящем такава стъпка е невъзможна без специална дерогация от страна на комисията. Опростяването, гъвкавостта, оптимизирането на ресурсите наистина би сложило край на твърде сложните процедури, които не добавят никаква стойност, както вече беше посочено и от Сметната палата вътрешните целеви приходи трябва да бъдат премахнати. трябва да се отговори на принципите на доброто управление на риска. Имам предвид проверките екс-анте. Настоящия финансов регламент предвижда единствено дебитна система, но би трябвало да се обхванат и разходи, като тези за електричество, телефон и найеми. В предлагания регламент също може да се направят доста упростявания. Прегледа на финансовия регламент е прекрасна възможност да се приложи една по-съвременна концепция, да се упростят правилата, да се внесе по-голяма гъвкавост. Това е важно за оптимизирането на ресурсите, отговорността и отчетността изпълнителните директори на агенциите биха искали да бъдат оценявани възоснова на изпълнението, а не на сложните норми. Благодаря. Thank you, Mr. Monarch. <clears throat> There are no really urgent questions. Благодаря. Не виждам а, спешни въпроси, които да бъдат зададени на господин Монар на този етап, така че предлагам да продължим нататък в а, програмата. Не виждам такива. В този случай позволете ми да поздравя с добре дошъл следващият ни оратор, който ще говори по темата участие на гражданите. Той представлява Европейски институт за публична администрация, господин Едуард Бест. Много благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господа депутати. За мен е чест да а, направя едно изложение на една тема, която а, ме интересува много, а, но а, не сте предложили изменение на текста на комисията по този въпрос, така че а, онова, което а, аз имам да кажа, ще бъде от интерес за вас. За някои от вас, може би, участието на гражданите в бюджетния процес на Европейския съюз може да изглежда странно, особено в светлината на опростяването. От наша гледна точка, формулировката на тази възможност, самата формулировка могат да бъдат консултирани е много неясна а, особено в светлината на това, че участието на гражданите в процесите на европейско ниво са желателни. А, стремим се да сближим европейските граждани с а, европейската администрация. така че, когато говорим за прилагането на европейския бюджет, би било положително гражданите да бъдат въвлечени в вземането на решения. В а, момента има по-скоро отрицателен опит от а, участието на граждани в а, други процеси а, в Европейския а, съюз. А, така че трябва да сме умерени в а, очакванията си и да разгледаме точно какво може да се очаква. А, на второ място трябва участието на гражданите в бюджетния процес да бъде разумно и добре управлявано. Трябва да се отчитат многото различни начини, по които може да се реализира това участие. И тъй като големи части от бюджета се реализират на а, национално и местно ниво, трябва да се замислим а, какви всъщност са правните задължения на Европейския съюз. Нашето предложение е леко да се промени текстът, за да бъде направен той по-обещаващ и да се отправи послание към европейското национално ниво да включи гражданите. Това е свързано с нивото на точност, много е важно да се стимулират такива инициативи, които да стимулират участие на гражданите на местно ниво. Да, действително има опит, набран от различни градове в Европа, в цял свят, които са известни с успешното си реализиране на участието на гражданите в бюджетния процес. А, освен това има положителен опит на местно ниво с а, участието при а, даване на безвъзмезни средства. В а, Италия, в други държави а, гражданите биват а, консултирани, когато става въпрос за разходи. А, в Индия има също а, такъв а, опит в много малък мащаб. но дори и най-големите защитници на участието на гражданите признават, че това ще е възможно най-вече на местно ниво и трябва да бъде разглеждано в тази светлина. Може би мога да добавя още нещо по формулировката на текста, така че да се подпомогне създаването на една многостранна рамка – от положителна гледна точка, факторите за успех, бих предложил нов параграф, в който да казва, че гражданите трябва да участват. Има достатъчно опит, който показва, че процес на включване на гражданите не е еднократно действие. и не става въпрос за събирането на мнение, а за интегрирането на обсъждане на процеси, свързани с отчетността в целия бюджетен процес. Не бива да забравяме и рисковете на европейско и на национално ниво. Има европейски проучвания за използването на европейски фондове, а, и има е, рискове а, да бъде превзет е, този процес е, от а, организации, които имат специални интереси или от лобиране. Трябва да има критерии, обективни критерии за избирането на групи от граждани на местно ниво. Разбира се, има и риск а разходите, свързани с организирането на допитването до гражданите, е, да бъдат по-големи от е, е, очаквания успех. Но ако не се отговори на очакванията на гражданите, те да бъдат включени, може целият този процес да бъде отхвърлен като чисто декоративен елемент. трябва да се обърнем към опасностите от това да създадем прекалено високи очаквания, които да бъдат разочаровани. Трябва да работим по-скоро върху една рамка на много нива, която да включи гражданите въпреки усилията на комисията да създаде по-добри правила, в крайна сметка участието на гражданите ще засяга националното и а, локалното ниво и ще засяга отделните граждани. Как може да се обвърже това с европейското финансиране? Активните граждани, а, а, и идентифицирането с целите на Европейския съюз, по-скоро могат а, да работят а, в а, рамките на а, финансовия, на бюджетния процес, колкото а, извън него. Благодарим. Въпроси? Госпожо председател. Този въпрос е много щекотлив. Разбрах ви, така, че а, предлагате а, от предложението на комисията да бъде заличен този параграф, защото а, иначе трябва да го пренапишем, така че да стане по-реалистичен, така че да бъде в полза действително на гражданите, а не на отделни групи, които представляват а, специфични интереси, отделни интереси. Да, действително, темата е гореща а, има опит с граждански инициативи, които сочат рисковете, ако не бъдат а, а, решени а, всички измерения от а, този параграф. Не предлагам да се заличи. А, но смятам, че ако го оставим толкова неясен, колкото е до сега, трябва да го направим съзнателно и да го допълним с а, други а, споредби, които да регламентират а, предизвикателствата или да дават шанс за истинско участие на гражданите. А, а, и тъй като говорим за гореща тема, може би трябва просто да си сложим ръкавици, за да не се изгорим, когато обсъждаме тези въпроси. Основният въпрос е, е как да създадем смислена възможност за участие на гражданите и на включване на гражданите. Следващата тема е конфликтът на интереси. Следващият ни оратор е господин Лукас Вагенкнех. Той представлява неправителствена организация от Чехия. Уважаеми господа председател, председатели, уважаеми господа депутати. Много се радвам на възможността да представим нашата позиция. В Чехия това е много труден и спорен въпрос. Каква е нашата позиция по предложението на комисията? Ще разкажа също така нашето отношение към темата конфликти на интереси. Ще покажа и е, с конкретни примери къде е, предложението на комисията работи добре и къде не. Ще ви задам един риторичен въпрос като начало. Как можем да разрешим конфликтите на интереси, ако не знаем кои са бенефициерите, кои са получателите на а, финансови средства? Тук смятам, че има още широко поле за конкретизиране на нещата. Може да е проблематично, че средства попадат в ръцете на организации, които са неподходящи. Ще кажа, че а, по отношение на структурите, а, смятаме, че те могат. А, а, те са подходящи, за да бъдат идентифицирани конфликтите на интереси. По-скоро проблемите се появяват при получателите, защото не знаем кои са бенефициерите, крайните получатели и не знаем дали при тях има конфликти на интереси или не а, това правило а, регулира нещата на а, ниво а, бенефициент, но имаме само официалната информация за получателите. Ако погледнем кои са реалните собственици на една фирма, например, се сблъскваме с неясноти и виждаме, че информацията е недостатъчна. на преден план излизат а, официалните лица, които получават а, финансиране, но зад тях може да има и други, за които ние не знаем нищо. Искам да направя още едно допълнение. Регламентирането и урегулирането на избягването на конфликти на интереси а, особено в а, областта на възлагането на а, обществени поръчки, е добре регламентирано. Миналата година правихме проучване, изследвахме и оценихме 7 регионални оперативни програми, около 700 проекта. Опитахме се е, да разберем истинските структури на собствеността и резултатите са много тревожни. 27% от проектите, получили финансиране, е, са имали анонимен или неясен собственик. 38% от средствата по тази логика е попаднал в ръцете на неясни бенефициери. Питаме се защо това не предизвиква загриженост на местно или на европейско ниво. Отправихме запитване към Генерална дирекция за бюджет и получихме доста изненадващ отговор. А, аргументите бяха следните. Генерална дирекция бюджет не може да изясни истинските собственици на а, бенефициентите. В а, Чехия това също не винаги е възможно. Моят въпрос е кой отговаря за изясняването на тези въпроси, ако това не е Генерална дирекция бюджети? А, след нашето проучване а, ние докладвахме резултатите на Генерална дирекция бюджети а, имаме съмнение, че а, от а, средства на Европейския съюз а, се финансират нелегални действия, финансиране на тероризма или финансиране на партийни организации. При малките и средните предприятия може да се случи големи а, финансови конгломерати а, да се представят за малки и средни предприятия. А, тази опасност а, или този факт а, също сме споменали и в нашият а, доклад. А, на национално ниво вече споменах, че в Чехия има ново законодателство в тази област. А, Законите станаха по-строги. Те касаят участието на политическото ниво в възлагането на обществени поръчки. А, тук има неясноти по дефиницията на доверителните фондове. А, в Чехия основаването на доверителен фонд може да завуалира структурата на собствеността. Формално в Чехия има ново законодателство, но на практика този закон не действа, тъй като не внася повече яснота за структурите на собственост. ще опиша положителните и отрицателните а, аспекти на решаването на конфликти на интереси с конкретни примери. Един такъв пример е високопоставен служител в чешко министерство, той участва в дефинирането на условието за участие в проекти на тема равенство на половете. Неговата жена работи в организация, която е внесла 15 проектни предложения. Проблемът в този случай е достъпът на този служител до вътрешна информация. Положителното е, че това обстоятелство беше разкрито и бяха предприяти конкретни действия. Това беше успех. В медиите в Чехия се изнесе случай с злоупотреба с скостопански фондове. Високопоставен служител от голям концерн от областта на земеделието беше замесен в измама, свързана с фирмата, която той управлява, която е получила неправомерно средства от земеделските фондове. Този конфликт на интереси също беше разкрит. Като цяло обаче искам да отправя едно а, едно предложение. Според нашата информация, Европейската комисия е предложила прак на корекция от 2%. Ние имаме доказателство от комисията по обещетяванията, а, имахме данни за корекция от 100% и тук има просто разминаване на правилата, свързани с а, решаването на конфликти на интереси. В Чехия съществува недоволство а, за това, че а, наказанията за малките е, проекти е много по-голямо, отколкото наказанията и финансовите корекции за големите е, конгломерати от фирми. Има случаи, в който средства свързани с е, проект за Wellness Center бяха предоставени на малка фирма. Оказа се, че зад нея е, стои много по-голям е, концерн. Случаят е, беше предаден на Олаф и се оказа, че в рамките на проектното предложение а, има невярна информация. Все още няма окончателен резултат дали се касае за случай на измама. Като цяло предлагаме, когато се аудитират подобни проекти, да се внесе яснота кой е аудитиращият орган. В Чехия това е финансовото министерство. И резултатът от тази проверка беше, че няма нередности. Впоследствие се оказа, че проблеми има и то големи в случай на конфликт на интереси от е, такова измерение, е, смятам, че Европейската комисия трябва да проведе анализ на риска е, за това кой да бъде аудитиращият орган, дали да бъде на европейско или на национално ниво. На практика а, а, може да се случи така, че а, аудитиращите органи да бъдат, а, не, да бъдат зависими от а, бенефициера. Благодаря. Благодаря, господин Вагенкнехт. Госпожа Холмайер има думата. Исках да попитам във връзка с темата, че не са познати де-факто бенефициерите а, и получателите на средства. Очудена съм, защото Европейската комисия в рамките на мерките срещу прането на пари има доста строги изисквания към економическите оператори а, дори и те да са част от много сложна собственическа структура, да оповестяват а, поименно собственик. А, очудвам се, че харчим пари а, за непознати анонимни бенефициери. Искам да ви помоля да, ни, да внесете повече яснота а, по въпроса или по тези факти, които изнесохте. Смятам, че това е скандално, че не знаем за какво или кой получава средствата. А, иначе сме много стриктни, когато става въпрос за пране на пари, финансиране на криминални действия или на тероризъм. Мисля, че трябва да сме изключително бдителни, за да избегнем всички тези възможности, така че просто а, бих ви помолил а, да кажете малко повече по тези въпроси. И аз искам да продължа тази тема а, има на национално ниво различни форми на собственост, като анонимни акционери или а, собственици в сянка. Вие говорихте за анонимните акционери. И доколкото ви разбрах, всъщност е трябвало националните органи, управляващите органи в Чехия да се намесят, но те не са го направили при липса на яснота. Ако Действително има а, различни форми на собственост. Искам да попитам комисията а, какво правите с а, а, анонимните собственици или анонимните акционери? Не знам а, колко, а, колко време е за одити на агенции а, заделяте до този момент. Искам да ви предложа да чуем отговора веднага, преди да дадем възможност за други въпроси. Отговорът е 12. Мисля, че навлизаме в много интересна тема. Госпожа Яла Сендер. Благодаря. Конфликта на интереси ние чухме вече и това, което чухме, просто не е за вярване. Но при конфликта на интереси се случва да се натъкваме на професионалисти. Това го видяхме и при авиацията, и при железниците – Оказва се, че самите агенции или комисията зависят от професионалисти, които са толкова специализирани, толкова редки, че ние не можем да ги намерим никъде другаде. И те са хората, които се използват, за да се види, например, дали един самолет е безопасен, дали има проблем със сигурността. Пак казвам, едно много високо ниво на професионалност, което разбира се води до проблеми тогава, когато искаме отрезвителен период преди това или след това, това създава проблем за експертите, например, които оценяват сигурността на нашите самолети или железници. Ние трябва да сме сигурни, че тези професионалисти служат на агенциите и съответните звена по възможно най-ефикасния начин и че няма проблем с конфликт на интереси. Но това, разбира се, са хора, които в даден момент са работили някъде е преди това. Примерно, може да са проверявали не само самолети, но и оперативна съвместимост на други машини. С други думи, трябва да го имаме предвид, когато търсим измамата. И също така трябва да сме сигурни, че най-добрите професионалисти в тези толкова важни отрасли не са в конфликт на интереси и могат да работят за европейските институции. За жалост, понякога се случват проблеми. И още нещо. Разбирането на гражданите за тези фондове. Ние говорим много за това, как институциите се подготвят за ползването на фондовете, но понякога забравяме гражданите и, както каза и колегата, ние попадаме в капана да управляваме най-вече собственото си разбиране. Трябва да мислим за бенефициарите, защото става дума за отраслите. И когато говорим за заетост, инфраструктура, болници, предприятия, най-важното е хората да нямат чувството, че неравенството нараства – Не може хората да мислят, ето аз съм селското стопанство, но в други страни се прави друго. Затова ние трябва да внимаваме. Ползите от фондовете би трябвало да са такива, че бенефициерите да имат чувството, че са равни, а в противен случай създаваме впечатление за огромна несправедливост. Благодаря. Um, but... Благодаря за това изказване, но с е, изказването на господин Вагентнек ние се навлизаме в темата за потенциална корупция. И не можем като отправна точка да изключим тази възможност. Задължително е обаче да направим всичко възможно, поне да затворим вратите там, където това е възможно. В програма, по програма са е предвиден дебат. Той беше насрочен за преди 10 е, минути, но тъй като мисля, че до сега проведахме разисквания, ви предлагам е, да тръгнем, да се обърнем е, към комисията. Нека да. Е, нека да проведем а, разискване. Искам обаче да чуя и а, съвета. Нямаме много време и ви предлагам да дам думата на господин Валбрук и след това господин Вагенкнех, защото искам да чуя малко отговори. Как е възможно това? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Надявам се, че аз ще имам възможност да отговоря на някои от въпросите повдигнати от другите оратори. Аз мисля, че ние трябва да правим разграничение между конфликт на интереси и престъпна дейност. Това, което бе споменато тук е корупция, пране на пари и престъпни дейности. Имаме много ясни правила за тях. Това не може да се тър... да се приема и има забрана частните предприятия да получават европейски средства в такива случаи. И това е член първи в финансовия регламент. Той ни дава възможност да излезем извън, отвъд етапа информация за бенефициента и да видим кой е фактическия собственик. Ако има престъпна дейност, правим проучване, проучваме а, кои а, лица имат а, право на представителство. Не мога да изключа правилата за конфликт на интерес. Това са правила, за предотвратяване и корекция. И имаме и национално законодателство за агенциите. Исках да направя разлика между двете. Има правила за превенция. В момента, в който ни информират, че има престъпна дейност, ОЛАФ извършва а, разследване и след това а, управителят а, получава забрана за достъп до европейски средства в е, е, продължение на 3 години. По другите теми съвсем накратко. Искате ли да е, по-късно да се спра? Не, продължете. Показаното от е, Сметната палата. Аз ми искам, сметно, че трябва да се срочим върху две области. Проекто бюджета и освобождаването от отговорност. Има предложение за консолидиране на отчетите, за да няма дублиране и предлагаме интегриран пакет при който няма дублиране и се прави връзка между е информацията, която имате право да получите. Що се отнася до изпълнението, имаме експертна група, в която участвате, както и държавите членки. Целта е да има консенсус между институциите. Какво са крайните продукти? Това са това, е което в крайна сметка сме се получава. Резултатите е, свързани с въздействието, Както знаете, имаме рамка за изпълнение и имаме преки връзки с изпълнението, като в резерва за изпълнение в секторната политика или в заплащане за резултати. В повечето случаи искаме, смятаме, че трябва да има информация за изпълнението, но това е политическо решение. Няма напълно автоматично гаранти. Също така сме обс... Всички между нас има съгласие, че целта е да се опрости и улесни съчетаването на различни инструменти. За комисията е ясно, че кризата показа, че бюджета трябва да има повече гъвкавост. Внесли сме няколко предложения. Управление на кризата, използване на доверителни фондове. Тук говорим не за количество, говорим за това какво правим със средствата, които са предоставени по МФР ако се използват доверителни фондове, това е защото нямаме средства в бюджета. Никой не може да каже, че комисията злоупотребява с, с доверителни фондове. Имаме такива за Сирия, за Либия и за Централна Африка. И за преодоляване на причините за миграцията. Бихте ли искали Европейския съюз да отсъства от тези конфликти? Не можем. Не може да се каже, че комисията е злоупотребила с тези фондове. Има предложения за подобряване на управлението на, на доверителните фондове. Ще насочим усилията си към тази цел. Що се отнася до финансовите правила, ние изслушахме много интересно представено от господин Нунис. Там беше казано, че правилата трябва да бъдат приведени в съответствие и имаме нужда от общи правила в областта на финансовите права. Тук става дума само за инструментариум. На този етап не може да бъде друго. Те първо предстои дебатът по следващата МФР. По-нататък участието на гражданите. Изложението беше много ясно. Е, им, включването на гражданите си има своите достоинства. Трябва да продължим да работим по този въпрос по-нататък по-ефективна администрация, използване и съвместно ползване на ресурсите. Да, използвана беше тази възможност комисията да стане по-ефективна. Упростяването не е повод за ограничение. Предложеното за агенциите е разумно. Предлагаме общо използване на служби, обща дейност по определен брой въпроси, с което се повишава ефективността. Това е което исках да кажа. Колегата, може би колегата иска да каже няколко думи за ЕФСИ. Фонда за общо управление беше споменан, както каза Оливие, целта за законодателната рамка през 2018 и 2020 да се осигурят различни инструменти, финансови инструменти, безвъзмезни средства – и правната нормативната база е замислена като много пълна. С оглед на критични бележки от миналото за празноти и ние чухме подобни проблеми днес с предложението за промяна и средносрочния преглед имат за цел, цел ситуацията да се подобри, без обаче да се предизвикват сътресения и съчетанието FC, ESIF е един допълнителен вариант. Той би трябвало да подпомогне и да привлече FC към някои региони в държавите членки, където изпълнението не е толкова добро. В процеса ние слушахме внимателно и управителните органи, но и работната група на високо ниво по упростяването и накрая в е, секторната част на промените ще видите, че, им, че се споменава финансовият регламент, това число конфликт за интереси. Това е в съответствие с усилията а, да се осигури максимално съответствие. Това беше обобщение от страна на комисията. На този етап преди да дам думата на двамата докладчици за предварителни заключения, искам да се върна и да дам думата на, госпожа, на господин Вагенкнехт. След 15 минути ще напуснем тази зала и ще се разпръснем. Един и от едната страна ни се казва, че има непробиваеми правила, друг казва не, не са непробиваеми. Как да разберем това, което ни казва комисията? Трябва ли да настояваме за по- стриктни, прагматични правила. Как да разберем всичко това? Не искам да ви противореча. Комисията има правила аз смятам, че те не се прилагат достатъчно добре, е, както на национално, така и на европейско ниво. Ние установихме просто при нашето проучване, че а, нямаме достатъчно информация за една част от получателите на средства. А, А, когато поискаме обяснение и го получим а, от конкретен бенефициент, а, това не е част от официална процедура за контрол. А, Нашите резултати ги предоставихме на комисията, която каза, че не може да се променят правилата самият аз смятам, че има възможности, без да казвам а, нещо отрицателно за комисията. А, смятам, че това е и проблем на държавите, а, държавите членки. А, тези а, взаимни а, доверителни фондове а, са също обект на злоупотреба. Може би това е а, специфичен за Чехия проблем. А, по случая, по който работи Олаф, а, искам да кажа, че просто тяхната работа продължава прекалено дълго. Може би може в а, в ново правно предложение комисията да предвиди проверката не само на хората, които са в на преден план, а и на други участници в, в процеса. Сега искам да думата на съвета да осветли ситуацията от тяхна перспектива. Благодаря. И нека да ви се представя. Аз съм Кан Флорес от бюджетната комисия. В момента разглеждаме предложението на комисията член по член. Приключваме първия етап на анализа. След това ще бъдат направени предложения за промени в, в това, което представя комисията. Започнахме през януари. В момента разглеждаме текста член по член – и смятам, надяваме се да започнем преговори с Европейския парламент преди края на нашето председателство. Ето до тук са стигнали нещата. Предвиждаме да излезем и с компромисно предложение през следващите месеци Искаме, имаме желание да работим с вас и всъщност това е което правим в момента в Комисията по бюджет. Имаме тази рядка възможност да зададем въпроси на съвета. Радвам се, че сте тук. Кога смятате, че можете да, изчез... да, да излезете с общо становище, което да ни предоставите? Thank you. Благодаря, госпожо Гресле. В момента извършваме координационна дейност и разработваме първия блок компромиси за първите няколко члена и ще трябва да видим как вървят нещата в съвета. Е, ще трябва да направим подробен анализ. Всъщност, Опитваме се да се придържаме към пътната карта, която разработихме през ноември. И в началото на председателството бяхме в връзка с вашите сътрудници. Придържа, опитваме се да се придържаме към пътната карта и се надявам да няма закъснение. Ще ви държим в течение. Надяваме се да няма отклонение от пътна карта. Чудесно. Има ли други въпроси? В началото на това заседание започнахме с госпожа Гресле в името на баланса. Сега ще започнем с господин Ашвард. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък, защото знам, че времето ни изтече. Искам от самото начало да ви напомня, че целта е намаляване на тежестта на бюрокрацията и правилата да се намали процента с грешки в бюджета и има връзка между нивото на сложност на финансовите правила и процента на грешки. Не по-малко важно е това, че трябва да се осигури, да се подобри а, достъпа до бюджет за гражданите. А, повдигнаха се няколко важни въпроса за целостта и непорочността на системата, конфликт на интереси и също така и участието на гражданите в бюджета. Винаги съм си мислил, че когато че по отношение на 500-те милиона граждани има е, едно несъответствие. 5 годишен парламентарен мандат и 7 годишен бюджет, така че винаги има проблем с отчетността и отговорността за бюджета. Това е противоречие, което ще трябва да се примири. Задачата е доста сложна и много от изложенията посочиха. Това искам да благодаря искрено на ораторите, които изнесоха своите доклади. Те бяха много интересни. Благодаря им. Благодаря на колегите, които издържаха до края. Благодаря им за участието. Инге, заповядай. Така, назовахме проблеми, поставихме ги на масата, сега трябва да се заемем с е, тях. Те ще са обект на още изменения. Благодаря на всички, които издържаха до края. Това не се разбира от само себе си. Благодаря на а, отдела по политики, на секретарията на двете комисии, на нашите асистенти, които доста трябва да работят. А, на съдокладчика ми Ричард, а, с който работихме доста. Би било чудесно, ако комисията ни предостави малко повече е, информация, например за правилото за е, ненатрупване на печалба. Имаме нужда от конкретни подробности, свързани с самото изпълнение на бюджета, които определят разликата между големите и малките организации а, и по този начин а, ще можем да а, постигнем действително упростяването за малките организации, без да даваме навън сигнал, че може европейските средства да се използват а, по а, осмотрение на участващите организации. Благодаря на всички. Това е всичко, което искам да кажа. Няколко заключителни думи не е възможно да се обобщи цялата дискусия. Списъкът с въпроси е много дълъг. Проблемите, които обсъждаме, са проблематични, защото в много случаи не са сравними. Ние обсъждаме различни измерения. Независимо от това дали става дума за идеите за упростяване, бюджет, основан на изпълнението и отчитането му в финансовия регламент, доверителните сметки, гъвкавостта. Голяма област, състояща се от множество под области, така че сме изправени пред огромна област – Съвсем накрая съгласен съм с господин Унисфера, макар че той не използва тези думи, аз ще ги използвам и ще го кажа ясно. Ние създадахме чудовище. Предизвикателството пред нас е да, е, изчисти, да оправим бъркотията. но имаме нужда гражданите в Европа да се отнасят с уважение към това, което правим. Има нужда от участието и ангажираността на гражданите. Е, ние трябва да решим не само проблема с традиционния конфликт на интереси, самата мисъл, че има възможност за измама без дори някой да разбере това е нещо, което трябва да се каже ясно. Ето това са въпросите, към които проявяват интерес гражданите на Европа. За щастие, ние като Европейски съюз ще ръководим тази дейност. Благодаря ви за този много плодотворен семинар. Работата ще продължи преди да напуснете залата, искам да ви напомня, че ако проявявате интерес и все още имате сили, слезте два етажа по-надолу в зала 2Q2, където ще има съвместно заседание на Комисията по бюджет, комисиите АФЕТ и ДЕВЕ по Европейския фонд за устойчиво развитие. Още един фонд – който искаме да създадем, може би. Благодаря, приятна вечер!